търсят хляба другаде. Това е доста трудно. Е, аз съм съгласна е, да се справя с подобни предизвикателства, но искам да ви попитам дали и вие сте готови да ги поемете и да работите за тяхното преодоляване. Благодаря. Давам думата най-напред на госпожа Фрага. Да, благодаря. Наистина, вие се докоснахте до сърцевината на реформата и на това, което искаме да направим. При предишните реформи не постигнахме успех. По-скоро те приключиха с провал, защото не променихме начина по който се управляват ресурсите. Този път обаче комисията а, предлага нов, доста по-разумен подход. Ще ви обясна защо. Защо смятам, че тази система наистина е целесообразна и има бъдеще? Още веднъж наблягам на това, че става дума за един основен проблем, сърцевината на проблема свръхкапацитет. Какво означава свръхкапацитет? Това означава свръхулов и намаляване на запасите. Така че аз приветствам всички от тези, които признават проблемите, но които от друга страна пък казват, не може нищо да се промени. Това не може да продължава така. Да, имаме свръхкапацитет и ако нямахме свръхкапацитет, нямаше да има и свръхулов. И тогава запасите можеха да бъдат запазени. И, или 99% поне от запасите ще да бъдат в много по-добро състояние. Знам, че има а, изключения в някои държави членки, но като цяло смятам, че политиката, която провеждаме, е погрешна. Единственият а, модел, който би могъл да има бъдеще, който е жизнен, модел, който може да доведе до някакво равновесие или баланс е прехвърлянето на квотите. На... Разбира се, съществуват и клаузи, Но с, с, с, с тези клаузи, разбира се, не могат да се, да, да се упражнява контрол над държавите членки. Разбира се, системата не е съвършена и е, не може да бъде съвършена от самото начало. По-скоро ние трябва да се приспособим към действителността. Можем да имаме и национални клаузи, можем да приемеме и клаузи на общо европейско равнище, но държ, държавите, където екологическите стандарти са много по-напред, много по-строги, много по строги много по всеобхватни са, използват тези системи. В Норвегия и а, крайбрежния флот и океанския флот бяха намалени с 20%, т.е. капацитета им бе намален с 20%, като 50% бяха беше намален флота на Съединените щати, но това не може да стане с правила, с правилник. Просто самият отрасъл реши да да намали своя капацитет. Това не беше наложено отгоре с правила. Тоест, отрасъла реши, че трябва да се приспособи, но разбира се, трябва да направиме едно предварително проучване на социалните последици. Самият отрасъл не е в добро състояние и това състояние може да, да се влуши до, до сега имаше доста субсидии, отпуснати за отрасъла, но не смятам, че с финансовата криза може да продължи подобна система, а от друга страна и субсидиите не дават положителни резултати. Стотици милиони са били инвестирани в отрасъла, а това не доведе до намаляване на свръхкапацитета. Така че смятам, че трябва коренно да се промени системата. Наистина трябва да има защитни клаузи. Мисля, че защитните клаузи могат да свършат тази работа и да бъдат използвани във всеки отделен случай. Извинете, господин председател, малко прекалих с изказване на си. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с госпожа Родост и с госпожа Фрага. Даже съм малко изненадан. Говорим за регионализация и то доста тук. А именно, че не се отдава необходимото значение на регионализацията, но всъщност това е най-голямото прехвърляне което виждаме, ако говорим за държавите членки, самите държави, които организират своите риболовни капацитети, така че да включат критерии, свързани с социалното развитие, с околната среда и така нататък, както и критериите от европейската а, арена. Важното, което трябва да припознаем тук е, че прехвърляемите концесии могат да се оформят това не е един модел, който се налага на държавите. Ако мога да насоча своите бележки към господин Кедек за някои разпоредби. Следващия, следващата сряда имам изменения, които ще подам в Комисията по околната среда и смятам, че има някои идеи, които могат да се включат и така да се осигури допълнителна увереност и а, гъвкавост за държавите членки. Струва ми се, че държавите знаят своите цели по отношение на политиката във връзка с реформата на политиката в областта на риболова и рибарството. Посредством организирането на своите системи, те могат да ограничат квотите, които се разпределят. Да могат да кажат, никой не може да поеме повече от 10%. Също така могат да пренасочат към съответните сегменти – да речем, тези, които а, имат квоти свързани с дънните а, рибни видове, не могат да имат някакъв друг вид квоти. Все пак може да се а, ограничат квотите, прехвърляемите концесии към а, предприятия и звена, които имат а, опит в областта на рибарството, а не някой, който няма нищо общо с а, тази сфера. Могат да запазят а, някаква част от тези концесии за новонавлизащите в пазара, така че и младите а, рибари да имат място на този пазар. Има редица други правни мерки, които могат да бъдат въведени и така да сме сигурни, че няма как да има прекомерно ползване на концесии от дадени субекти на пазара. Има наистина огромно количество защитни мерки, които държавите членки имат възможност да въведат, така че да се спазват критериите, свързани с околната среда и с социалното развитие, така че да се съобразят с тяхната а, обща политика. Много добре го каза и госпожа Фрага. Факт е, че тези концесии работят. Работят в Съединените щати, в Австралия, в Нова Зеландия. Запасите се възстановяват, както и в Исландия и Норвегия. Ако ние въведем тези концесии, ако не ги въведем, ние трябва да сме напълно ясно, каква е альтернативата. Благодаря, господин Кедек, има думата. Благодаря, господин председател. Аз не вярвам да ви очуди това, че не споделям мнението нито на госпожа Фрага, нито на господин Дейвис относно прехвърлянето на концесиите. Съгласно член 27, концесиите ще бъдат задължителни за, за, за, за всички кораби над 12 метра и всички от тези под 12 метра, които са съоръжени с необходимите е, сонари. На практика всички риболовни кораби. Аз смятам, че цялата тази дейност трябва да се управлява от организациите на производителите или от правителството, но не смятам, че квот, трябва да се търгува с квотите и да се получават доходи. Затова според мен това не е добро решение. Още веднъж повтарям, това ще доведе до монетаризиране на ресурсите, ще има прекалена концентрация на правата в при някои организации и на практика това ще доведе до постепенното изчезване на крайбрежния риболов, който има огромно значение за развиване на а, крайбрежието, на малките рибарски пристанища. Виждате какво става в Исландия. А, ще доведе, това ще доведе и до спекул, спекулиране на пазара на а, в отрасъла риболов. Аз смятам, че държавата трябва да управлява ресурсите и да не предоставяме това в частни ръце. Може би по-разумно би било държавите членки да намерят метода и да изберат модела за управление на а, на, на, на квотите, тъй като, доколкото разбирам, никой не предлага регионализиран подход. Съгласни сме, че рибарите трябва да поемат своите отговорности, но не смятам, че трябва да се търгува с правата. Съгласно член 1, алинея 2, прехвърлянето на концесии между държавите членки е възможно. На времето комисията твърдеше, че ще вземе мерки, за да не се стигне до концентриране на правата у някои държави членки. Така че още веднъж преповтарям, аз съм против прехвърлянето на концесиите поради причините, които а, е, изложих. Господин Ферейра. Благодаря. Е, е, Позицията на госпожа Родост е, че това не трябва да бъде за да, доброволна система за държавите членки. Ако правилно съм я разбрал, това е нещо съвсем различно от казаното от господина Дейвис и от госпожа Фрага. Искам да изразя несъгласие с тях първо за свръхкапацитета. Ако искаме да променим действителността, трябва да признаем, нейните параметри, наистина да я опознаем. Мисля, че вие твърдите, че има изключения а, от а, свръхкапацитета. Къде са тези изключения? В кои а, флотове няма свръхкапацитет? Това не е ясно. Не е ясно, няма задълбочен анализ. Ние трябва задълбочено да анализираме действителността. Трябва да сме наясно каква е тя. Не можем просто да даваме родови определения на понятието свръхкапацитет. Трябва да знаем къде флотът е засегнат от капацитет или от липсата на такъв. В кои части на флота има капацитет, свръхкапацитет или липса на такъв. да, свръхкапацитетът съществува. Може да се каже, че е широко разпространено явление, обаче Наясно ли сме с изключенията от тази ситуация? Госпожа Фрага каза, че можем да възприемем нормативен подход, при който казваме е, хикс броя плавателни съдове трябва да бъдат отрязани, трябва да бъдат елиминирани. Нали, необходимо е да имате информация, за да прецените колко съда да изтеглите от пазара или пък ще оставим това на пазарните сили. Беше направено едно интересно сравнение на предходни разисквания за квотната система в млечния сектор в рамките на обща селско-стопанска политика и е, лицензиите е, за търговия с въглеродни емисии е, са поставени с нашата система. Мисля, че добре да се направят е, тези паралели – но при е, парниковите газове има два подхода. Първо, регулативен подход, т.е. законодателно да зададете е, обема на емисиите и да кажете на операторите, че имате е, че имат, разполагат с определен обем, а, а вторият подход е пазарен подход. концепцията е различна. госпожа Фрага правилно очерта последиците на пазарния подход. От економическа гледна точка ще останат само по-рентабилните видове риби. Това, което пазарът изисква от чисто економическа гледна точка е също така да изчезнат по-нерентабилните, по-неефективните плавателни съдове. ще останат само тези, които са ефективно функциониращи. Само, че опитът, както господин Дейвис показва, че тези съдове, които са изчезнали вече, са работили по-екологосъобразно и са поддържали повече работни места. Те са били не така рентабилни от економическа гледна точка, но пък са били полезни за други цели. А ние искаме нашия триболов да е економически устойчив, не само е, е, е, не само економически устойчив, но и екологично устойчив. Друг важен момент предпазната клауза limitar a quantidade de concessões. Последиците, за които чухме, концентрацията, ами, те не могат да бъдат спрени чрез предпазна клауза. М възможно е едно дружество да притежава различни други дружества, които изкупуват концесии. И с това няма управене. Също така, нищо не пречи субекти, които не се занимават основно с риболов, да навлязат в тази дейност и да купуват концесии. Това е доста печеливш бизнес. Може да се предложи гаранция в следния смисъл – няма пречка една държава членка да купува концесии в друга държава членка. Това са нормите на договора, така функционира вътрешният пазар. Това ограничава ефективността на предпазните клаузи. Всъщност, никой от предпазните клаузи, които се предлагат, няма да препятства концентрацията. Връщам се сега на примера с търговията с емисии и квотите за млечни продукти. Много интересно е да се види какво точно е станало с използването на тези квоти. При млякото производството вместо да бъде намалено, беше увеличено. Обаче сега е концентрирано в няколко дружества. В Португалия 70 000 млекопроизводители изчезнаха. С търговията с емисии която съществува 2005 година, имаше ли намаление на емисиите? Не, всъщност регистрираме увеличение. Така че няма абсолютно никаква гаранция, че концентрацията може да бъде спряна. Това ще рече преминаването от по-голям към, преминава, към по-малък брой оператори. Пак продължава експлуатацията на ресурсите следователно. Ако при, приложим изводите от тези примери към нашия сектор, пак ще продължи е-, експлуатацията но просто тя ще бъде извършвана от по-малко оператори. Затова тези паралели с сектора на млечните продукти и с търговията с емисии са много полезни и те трябва да ни послужат като предупреждение. Винаги има альтернативи. Една альтернатива е нормативният подход. Ако искаме системата на концесии да функционира правилно, просто трябва да ограничим броя на концесиите, които циркулират на пазара. Просто трябва да преценим в кои сектори трябва да се извърши намаление и в кои райони. Благодаря, господин Ферер. Сега госпожа Билбао. Благодаря, господин председател. Съгласен съм, съгласен съм с господин Ферер по този, тази точка. В документа се говори за обема е или на флота. Аз бих искал да знам какво е, какво е положението в отделните държави членки, какво е, какво е състоянието на флота във всяка една от тях и какво, какви усилия или какви действия са предприели отдалните държави членки през последните страни, кои са били по-ефективни, е, къде има по-добри практики. Също времено, смятам, че системата за трансфер на концесии е добра система. Това ще, защото ще доведе до намаляване на флота, на свръхкапацитета и без да плащаме, без това да струва нещо. Същевременно обаче, последно. Поред по, това намаляване на свръхкапацитета ще има социални последици, които трябва непременно да бъдат а, проучени и трябва да знаеме какви ще бъдат и последиците за регионите, които живеят предимно от а, риболов и рибарство. Същ, същевременно трябва и да определиме, и това вече беше казано, да определим или по-скоро да намериме точни дефиниции на крайбрежен риболов и на артизанален, на занайчийски риболов. Защото Пелагичните запаси зависят до голяма степен от начина по който се извършва този вид риболов. Същевременно споделям и мнението на госпожа Фрага относно а, предпазните клаузи. Мисля, че наистина ще, те ще имат подобен ефект. Госпожа Лювин, благодаря на а, госпожа Родос, че така ясно зададе въпроса, че трябва да помислим за свръхкапацитета, а не само да се спираме на въпросите в а, предложението на Комисията за прехвърляемите концесии. Не съм твърде развълнувана от този въпрос за прехвалямите концесии, тъй като знам, че може да се формира а, структурата му по безкраен а, брой начини. Знам, че такива добри структури има в а, Норвегия, където са обвързани с регионалните организации, също така в Съединените щати, където а, има подобни прехвърляеми комисии концесии, на ниво а, общности. Всичко това обаче е с доброволен характер. А, Норвегия посредством а, своите а, депутати в парламента а, е в, в Норвегия тази система е постепенно въведена. И не смятам, че Европейския съюз трябва да казва на държавите членки, че те трябва задължително да въведат подобна система. Те, разбира се, обаче биха могли да го направят. Принципът би могъл да е добър. Смятам, че могат да се използват средства от Европейския фонд по рибарство за крайбрежния, за наечийски риболов, малгощабния риболов, за тези рибари да могат да бъдат събрани и самите те също да разсъждават по въпроса за свръхкапацитета. Също така да се оцени свръхкапацитета по а, видове запаси, както и на ниво държави членки, така и на ниво Европейски съюз. Би било много добре, ако логиката на историческия улов и разпределението на право на риболов а, бъде разгледан този а, исторически аспект така че да се види какъв тип капацитет съществува, какъв капацитет би бил желан от гледна точка на обществото, така че да има приоритетен достъп за тези, които извършват риболова по най-екологосъобразния начин, по най-много, по най-социалния начин също така да се провери кои от плавателните съдове имат съответните камери, които осигуряват възможно, възможност за запазване, които правят средствата за риболов по-екологосъобразни. И това също да се отчете при разпределянето на тези а, привилегии. Аз честно казвам, не искам да ги наричам права. Те не могат да бъдат права, а, рибата принадлежи на общността като цяло и това е изключително важен принцип, който не трябва да забравяме. Не можем а, да допуснем развитие като в Исландия, където а, едва ли не чужди банки са собственик на а, рибните запаси и те трябва да ренационализират а, своите рибни запаси. Това са трите момента, на които искам да се спра на във връзка с предложението на комисията. 15-те години, които се предлагат, са твърде много. В Дания са 8 години, в Швеция 10 е при пелагичните видове. Това би било проблем, ако се приеме в този вид. Също така се говори за таван на капацитета. Таванът на капацитета, за който се говори, е установен през 2003 година и наистина е с а, изтекал а, срок. Това е таван, който не е валиден вече и смятам, че трябва да се определят нови тавани на основата на активните а, риболовни съдове днес и тези държави членки, които не желаят да въвеждат прехвърляеми концесии, трябва да имат такъв а, таван, който е по-нисък от а, определения днес. Определено не е подходящ този от 2003 година. Много време е минало от тогава. Много е важно, както каза господин Хърстън и други а, членове, че е, много е важно единствено активните а, риболовни субекти да бъдат, да подлежат на това а, разпределение, за да не се е, стигне до случаите, в които банки притежават права за риболов. Благодаря. Благодаря, господин Льовин. Госпожо Льовин, следващия оратор има думата. Благодаря. Начинът, по който разглеждаме реформата а, на парче, означава, че можем да се а, озовем извън една логическа рамка. Някой от а, решенията, които взимаме в различните сфери, допустимия а, улов, а, прехвърляемите концесии, от друга страна пък биоразнообразието. Твърде а, разделно и на парче разглеждаме и а, сме изправени пред опасността да загубим видимост а, за голямата ни а, цел, общата цел трябва да се демонстрира, че се прилагат принципите от страна на комисията, които са включени в съобщението. Не можем да приемем такъв подход. Ами нека парламента да предложи альтернатива. Не съм убеден, че по този начин може да се постигнат целите. Не виждам а, ясния довод, че прилагането на този нов подход, подход сравнително нов, не съм убеден, че той ще постигне нашите цели, а именно намаляване на риболовното усилие. Не е сигурно и ясно демонстрирано, че ще се постигне тази цел посредством подхода, който се предлага. Също така се обръщам към нашите ангажименти от преди. Ние фактически казваме на пазара, на къде искаме той да отиде. Аз съм либерал по убеждение и според мен прехвърлянето на такива важни ресурси и оставяйки ги на силите на пазара е лудост. По този начин създаваме начин за още по-голямо загубване на контрол от страна на институциите по отношение на секторите. Не съм чак толкова а, песимистичен, че да предположа много а, голяма концентрация като резултат от въвеждането на тези мерки, но все пак смятам, че тези концесии в крайна сметка ще се обесценят. Това е причината американският модел да не работи. Това не е модел, който предоставя валиден отговор. Не смятам, че дори максималния а, устойчив а, улов е решение. Трябва ни подход, основаващ се на екосистемата. Вместо да се намесваме в начина по който се извършва риболова, ние трябва да се намесим в начина по който се възстановяват запасите. Ние буквално а, копираме реформата в стария вид. На първо място, нямаме сигурна демонстрация, че по този начин ще се намали риболовното усилие. На второ място, и тук съм съгласен с Орика, ако това е доброволно като определение за какво изобщо обсъждаме. Вече се случва това в Дания. Ако ще оставим това на доброволно ниво, нека просто да го изключим от а, реформата. Всъщност, държавите могат да го направят, ако желаят. А, и това е възможно, според европейското законодателство. А, обръщам се и към това, което обсъдихме и при закрити врата – Съвсем накратко, на трето място, господин председател, трябва ли да започнем да мислим за Европа като малко по-различна? Половината от риболова в Европейския съюз е без квоти. Какъв отговор даваме на, тази, на този факт? Казваме, че 13 вида рибни запаси се ловят в Северно море. 300, над 300 вида в Средиземно море. Според мен трябва да предприемем различен подход и дори в обсъждането си, в нашите дискусии трябва да разглеждаме по различен начин, трябва да организираме по различен начин. Този подход на парче няма да позволи на парламента да си свърши добре работата. Честно казано и вече се а, уморявам от този подход. Щом а, нещо не работи, парламента каза не го приемаме и комисията казва ами дайте а, альтернатива. Парламента не е а, управляващия в а, този момент на а, процеса. Комисията трябва да а, направи предложение и да докаже, че то ще проработи. Благодаря, господин Милан. Сигурен съм, че ще имаме възможност да обсъдим това подробно. Имаме и насрочено а, следващо представяне. Комисията иска ли да отговори, господин Пенас? Благодаря, господин председател. Ще се спра на някои от отрицателните аспекти, които бяха засегнати. Имаше казани и положителни неща за проекта на комисията. Благодаря ви, но ми се ще да се спра по-скоро на моментите, които бяха свързани с критични бележки. Първо, господин Кадек наистина изложи съвсем критично виждане върху проекта според което 12-метровата граница ще означава, че концесиите са приложими към всички риболовни съдове. Особено в Средиземноморието много малко съдове ще бъдат засегнати. Също така и в водите на Атлантическия океан няма да бъдат засегнати много съдове. Така че не сте прав, че 12-метровият лимит означава, че ще бъдат засегнати всички риболовни съдове. Според комисията някои неща са по-важни от други, а някои са допълнителни. Дали 12 метра е правилен критерий, не е принципен въпрос, а технически такъв. Принципният въпрос е да съществува държ... система, която позволява на държавите членки е, реално да разрешават е, проблемите си и е, в идеалния случай да се ограничи капацитета и системата да струва малко на дънакоплатеца по отношение на концентрацията на права. Няколко бележки. Отново ще повторя, че са необходими гаранции. В проекта е предвидено това. Ние изхождаме и от грешките в миналото в тази връзка. Има е, държави, в които има високо ниво на концентрация и никой не твърди, че това е отрицателно явление. Това също не бива да се забравя извън концесиите, можете да стигнете до концентрации, защото една държава извършва инвестиции в друга държава или едно дружество извършва инвестиции в друго дружество. Никой като че ли не протестира срещу това. Въпросът за концентрациите и инвестициите от една държава членка в друга държава членка предизвикват у мен следните бележки. Първо, никой не възразява срещу това. Никой не възразява срещу концентрацията на ниво дружества. И, а, Второ, що се отнася до риска една държава членка да инвестира в друга или други държави членки. Господин Ферейра, вие поставихте интересен въпрос. Къде съществува свръхкапацитет? Нека дадем примери. Е, правим анализи от 2003 година. Сигурно знаете, господине, че всяка година правим отчети за прилагането на член 11 от регламента. Тоест, знаем всеки момент, във всяка година правим анализ на основата на подаваната от държавите членки и информация. какви са флотовете им? Държавите членки изпращат своите отчети, своята статистическа информация. Аз се занимавам лично с нейното обобщаване, но никой не знае къде има свръхкапацитет. Държавите членки казват, ние не можем да направим такова изчисление. Не го казва комисията. При сегашната система държавите членки казват, а, уредбата не е добра, защото а, няма рационален подход към свръхкапацитета. Никоя държава членка не ни дава недвусмислен а, отговор а, какъв е нейният свръхкапацитет или дали тя има такъв. А, господин Ферейра, а, обективно е да вземете това предвид, защото ние през последните 9 години неизмеж... неизбежно и неизменно се натъкваме все на същата констатация. Сега по отношение на това дали ще останат съдовете, които са економически рентабилни, но екологично неустойчиви, ние сме замислили системата така, че тя да обслужва и политиката за опазване на околната среда. Рибарите и риболовните предприятия трябва да използват оборудване и съдове, които са съобразени с потребностите на околната среда. Значи ние за това сме разработили системата и сме насочили подкрепата там, където има нужда. Казва се, че комисията не е доказала, че системата ще проработи. Ами не можем да е, докажем, че система, която никога не е използвана в Европейския съюз, ще заработи безпроблемно. Това, което можем да кажем е, че има отделни държави членки, в които тази система се прилага. Има и държави членки извън е, Европейския съюз, където се прилага и там е дала резултати. също но обаче ние можем да докажем, че сегашната система не функционира добре. Това е големият проблем. Не става въпрос а, е, да критикуваме отделни елементи на а, е, системата на концесиите – ако имате альтернатива, а, кажете ни я, но никой не, не ми предлага идеи, не съм чул тако, такова нещо. в момента а, трябва да се разисква дали да възприемем предложенията на комисията или да запазим статуквото. Не съм чул альтернативни предложения. Това, което можем да докажем е, че системата, с която разполагаме в момента, не функционира. Е, госпожа Билба опита за картата на свръхкапацитета. Мисля, че отговорих на този въпрос. Сега, помощите за бракуването имат връзка, наистина. Но една от причините, поради които предлагаме системата, а, и отново ще ги кажа тези причини, ако е необходимо. А, комисията е убедена, че досегашните помощи за бракуване не е, дават добър резултат. Европейските данакоплаци наливат много пари за решаване на проблем, който обаче днес се оказва нерешен. Значи, въпреки парите, той остава такъв. Госпожо Левин, вие попитахте защо трябва да се опираме върху историческите данни за улова? Това не е задължително. Е, е, системата функционира при такива условия, че държавите членки сами преценяват как да разпределят правата за улов на риба между отделните рибари. Ако някои държави членки желаят да се обединят и да действат съвместно, нищо не пречи това да се направи. Вижте сега, 15 години чакаме тук да се осъществи тази идея, но няма така да се каже да умрем в окопите заради нея. Готови сме да изслушаме всякакви други предложения. Сега по лимитите за, на капацитета. Въпросът е дали системата е целенасочена, дали има някаква цел. Дали ако а, преразгледаме лимитите и ги променим, ще обслужим някаква конкретна цел. Почти всички а, държави членки всяка година спазват лимитите. Няма проблем с изпълнението. Даже бих казал, че общо, средно, държавите членки са 10% под лимитите. Така че лимитите нищо не ограничават, ако мога така да се изразя. Но лимитите доста работа създават на обществените органи. Трябва ли да продължи това да е, съществува като натовареност за тях? Ние решихме да се откажем от тази система, просто защото тя е доста обременителна. Господин Милана как е, ще функционира тази система в басейна на Средиземноморието? Е, системата там може да работи не на основата на квоти, а като се изхожда от усилията. Е, както знаете, в регламента за Средиземноморието някои разпоредби предписват държавите членки да и изработват планове съобразно а, усилията. И когато се разпределят тези така наречени квоти за усилието, а, системата за концесиите а, ще се задейства на тази основа. Така възприемаме нещата. Председателят, благодаря. А, сега в обобщение. Госпожо Родос, желаете ли да изясните нещо? Да, благодаря ви, господин председател. Сега няма да се впусна в подробности. Не искам да коментирам всички изказвания. Позволете само да благодаря на онези, които допринесаха да дискусията, но има нещо, което трябва да обсъдиме по-нататъка и да намериме едно решение. Да, изслушах всичките ви критики, но на практика никой не предложи е, резервен вариант, ако мога така да се израза. Така че много ви моля, внесете в писмен вид някакви предложения. В миналото, разбира се, комисията и съвета беха онези, които решаваме, но сега вече ние имаме, имаме пълното право да правиме предложения. Нека да се възползваме от това право. Целта е все пак да разработим един инструментариум, който да даде положителни резултати ще организирам отделни срещи с докладчиците в Сянка, за да стигнем наистина до конкретни решения. За сега нямаме нищо на практика. Имам нужда от е, варианти, от е, различни опции, които да могат да се обсъдат е, в последствие. Имаме от една страна възможност да разработиме инструментариума, който, с който разполагаме. Ние можем да го досъвършенстваме с помощта на държавите членки. Така че да кажем, че нищо не може да направим е абсурдно. Просто е абсурдно. Така че аз е, имам така една обща представа и всички имаме една обща картина за състоянието на нещата, но сега трябва да разгледаме отделно всеки един компонент, всеки един елемент на основата на правилника и да видим кои ще бъдат в интерес на риба, рибарск, от, отрасла рибарство и кои не. Така, има и няколко допълнителни въпроса. Ние всъщност разменихме е, точка 24 и 25 и сега давам, ще минеме на, на точка 25. Много ви моля да, да бъдете кратки колкото може, за, за да можем да имаме време да обсъдим. А сега давам думата на а, комисията за предаване на многогодишната финансова рамка. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда много кратък и ще обрисувам с няколко думи предложението на комисията за многогодишната финансова рамка до 2014-2020 с няколко думи. Какво, какво е, как, каква ще бъде тази между многогодишна финансова рамка и какво, какъв ще бъде каква ще бъде правната рамка. Годишната финансова рамка съдържа таваните на разходи по основни отрасли и по година по година. Това са таваните, които трябва да бъдат спазвани. Към това, се прибавят правила, които съдържат разпоредбите за, през, за преразглеждане на а, правилата и дали могат таваните да бъдат надхвърлени и при какви обстоятелства. Ус, Същевременно това е е рамка, за да може година предишната година да се знае с какви средства разполагаме, и какъв ще бъде максималният таван. Междугодишната финансова рамка е така е, осигурява една известна стабилност, откакто, съществ... откакто бе въведена тази система. Не се. Е, не е прият бюджет година за годин. Е, Лисабонският е, по силата на Лисабонския договор, но годишната финансова рамка въвежда нов правилник по силата на член 353, която трябва да се одобри от Европейския парламент. И второ, що се отнася до финансирането, член 311, алинея 4, предполага възможността да се приеме и правила за прилагането, които също трябва да бъдат разгледани от парламента. Това е общият контекст. На 29 юни комисията внесе своето предложение, което бе Господин Баросо каза, че това е едно много амбициозно предложение, но същевременно реалистично. Защо реалистично? Защото в момента сме изправени през следно, през следното положение. Настоящата финансова рамка бе одобрена от парламента и съвета като представляваща 1,05% от ВВП на Европейския съюз като увеличението е 1,12 поради финансовата криза. Втори елемент, който са заключенията на комисията Шуре, която прие този доклад миналата година и която според а, нейните заключения средствата не трябва да бъдат по-малко от 1,11. От друга страна, държави, дър, държавите членки трябва да спазват бюджетна дисциплина и те заявиха, че не искат увеличение повече от 1%. Така че как да решиме този сложен въпрос? ние се върнахме към споразумението от 2005 година и предложихме 1,5%, т.е. това отговаря на споразумението между съвета и парламента. Като а, за да задоволиме исканията на, на, на парламента. Въвеждаме една много прозрачна процедура и достигаме цифрата, предложена от комисията ШУР. Е, едно цяло и Това е като по, по, по, по, по, по, по, по, по този начин задоволяваме и желанията на държавите членки. Но нашето предложение и е много амбициозно, защото също времено стабилизирахме двете, блока които изискват най-много разходи, ОСП и кохезионната политика. И също, също, също, същевременно има въз, възможност за увеличение на някои, в някои целеви стратегически области. А извън рамката за онези 6%. Предлагаме използването на нови е, инструменти за гъвкавост, за разрешаване на проблемите свързани с кризата, както и за проектите ИТър и GMS. Така че това са двата, двата стълба на предложението на комисията и в заключение трябва да кажа, че много ви, много ви моля да преминете към заключенията, защото много сме закъснели, така че ако може да, да, да завършите по-бързо вашето изказване. Така че трябва да, да приемеме този регламент единодушно в съвета до, по възможност до края на 2012 година, защото след това през 2013 година парламента и съвета да приемат необходимите мерки, за да може приложението да започне от 1 януари 2014. Um... Господин Джонстън, колкото може по-бързо, ако обичате, ще се постарая. Тази комисия а, се вълнува, разбира се, преди всичко от а, разпределеното в областта на Европейския а, фонд за риболов и рибарската политика. Пет а, различни а, свързани с това а, сектора има. В а, втората част а, се говори за устойчиво развитие и естествени ресурси. След това става въпрос, разбира се, за общата политика в областта на риболова, а, директни а, плащания, такива свързани с климата и други. Включването ни в това второ, втора линия е във връзка с разширяването на обхвата на настоящата финансова рамка, която ще приключи в края на 2013 година. Нека а, да кажа няколко думи за това разширение, тъй като идеята е да се разшири нашето участие в Европа 2020 и така да допринесем за целите, свързани с устойчивото развитие и ефективност на ресурсите. Също така ще допринесем за иновационния съюз и създаването на заетост. Нека кажа няколко думи за сумите, които са предвидени, тъй като това е нашият интерес. Цялостната сума, разпределена, е 7 милиарда 35 милиона. Като процент от цялостната рамка това представлява 0,65%. Започваме с 1 милиард през 2014 година и стигаме до 1 милиард 150 милиона през 2020 година. Този пакет включва всички разходи за тази а, област от политиката, с малкото изключение за а, Агенцията за контрол на риболова, която е в отделна а, бюджетна линия за агенциите. Без да отнемам твърде много време от а, а, нашата дискусия, а, искам да припомня за нашето. А, предложение за един инструмент за консолидиране на пет различни правни основания в една бюджетна линия, т.е. наследника на инструменти, които в момента ползваме за разширение на пазара, за най-отдалечените райони и така нататък. Що се отнася до опростяването, друг момент, на който искаме да се спрем, е улесняването на държавите членки, както и на бенефициите коефициентите, както и една цялостна картина по този начин, чрез това опрощяване ще се постигне за всички разходи, свързани с общата политика в областта на рибарството, както и за регионалните организации за определение на риболова, така и наследниците на нашите споразумения за партньорство в областта на риболовато тук става въпрос за 968 милиона. Господин Ферейра има думата сега. Отново моля ви за краткост. Обещах, че няма да се изказвам по тази точка. И няма да кажа нищо на господин Галахър. Можем да го обсъдим на друго заседание. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. В такъв случай следващата точка от дневния ред. Максимално бързо отново, моля ви. 24 точка. Мерки спрямо страни, които допускат неустойчив риболовен улов с цел опазване на запасите. Давам думата на комисията за кратко въведение, след което ще обменим становища. Господин Фрис от комисията. Uh, Благодаря. Накратко ще е, ви въведа в проекта със следните думи. Конкретната ситуация – която ни накара да, раздадем, да, да създадем проекта, е а, ситуацията с а, скумрията, Атлантическата скумрия, Северния Атлантик. Това е най-важният запас за Европейския съюз. А, там а, Норвегия, Исландия и Фарерските острови а, участват в подялбата на запасите по време на а, общото управление а, сме стигнали до ситуация, която дава повод за голямо безпокойство а, за а, бъдещето на този а, запас. Исландия лови близо една четвърт от улова от това, което учените смятаха за разумно през миналата година и даже уловът и тази година е още по-голям. Значи, необходимо е добросъвестно сътрудничество между Европейския съюз, Норвегия, Исландия и другите крайбрежни държави. Целта на проекта е да гарантира устойчивостта в дългосрочен план, т.е. устойчивата експлоатация на тези запаси. И да бъдат премахнати е, стимулите е, за незаконна дейност, респективно да бъдат създадени стимули за сътрудничество между крайбрежните държави. Това е целта на проекта. Тя е зададена в член първи. И е, тя е насочена именно към е, такива хипотези на липса на сътрудничество. След това са определени страните, спрямо които могат да бъдат предприяти мерки. Дефиницията е страни, които допускат а, неустойчив риболов. П, две са условията. Първо, да липсва сътрудничество с Европейския съюз. И второ, риск едностранно предприятите мерки от тези страни да са заплаха за устойчивостта на запасите. Регламентът предвижда пък редица мерки, които могат да бъдат предприяти по подобие на регламента за незаконния улов. идентификация, т.е. установяване и определене на страните, които допускат неустойчив улов и след това мерки, които се състоят в ограничаване на вноса и ограничаване на услугите, които се предлагат на е, тези страни и техните съдове. Е, проектът е, съответства на международно-правните актове, е, особено тези по линия на ГАТ. Е, той трябва да бъде съобразен и с. Е, мерките за опазване на околната среда и актовете в тази сфера. И също така трябва да имаме предвид, че не можем в международен план да налагаме мерки на трети страни, ако такива мерки не налагаме във вътрешен план на своите собствени държави членки или оператори. Има а, специални процедури, които са предписани в проекта и те са подчинени на изискванията да се действа и справедливо, и бързо. Бързината а, в процедурите тук е особено е, съществено изискване, тъй като става дума за опазване на запасите. Затова е, има задължение за уведомяване на съответната страна и има предписан ред е, комисията да приема актове за прилагане, чрез които да наложи мерките предварително уредени в регламента. Значи регламентът съвсем прецизно предписва критериите, които трябва да бъдат спазени, за да се открие процедура и изисква тази процедура да се развие максимално бързо, за да бъде наложена съответната мярка. Благодаря, господин Галахър. Благодаря. Не искам да се изказвам пространно защото за първ път дискутираме това. Има си график. Благодаря на комисията за проекта. Това всъщност беше а, инициатива на парламента, който най-напред предугади опасностите, а, ако не се предприемат мерки по отношение на този запас. Е, тук трябва да се спазва Конвенцията на ОНЕ за международното морско право и други актове. Е, ключовата дума, както и в други случаи, е устойчивост, устойчивост на улова. Имаме опит с това, което стана с Меджида. Меджидът е, драстично спадна като запас, защото самите държави членки извършваха свръхулов. Текстовете, на които искам да се спра съвсем бързо, са следните. Ако този акт бъде прият, той няма да има никакво действие, ако не получим допълнителни разяснения за някои негови норми или не ги изменим. Член четвърти, например, буква С латинско. Предлагат се количествени ограничения върху вноса за риба и рибни продукти. И тук се казва а, запаси от общ интерес. Значи, тук като че ли визираме съвсем конкретен запас в случая с кумрията. Четири буква Б. Въвеждане на количествени ограничения върху вноса на е, свързани видове. Какво означава е, свързани видове? Трябва да се дефинира. Е, мисля, че преди следващото заседание трябва да анализираме тези текстове и според мен тук трябва да пише. А, друго, а, буква С трябва да бъде заличена, буква Б да бъде прередактирана. Просто трябва да се каже въвеждат се количествени ограничения за внос в Съюза на риба и рибни продукти от всички видове. уловени в страна, която допуска неустойчив улов. М 95 до 99% от конкретния вид за който говорим, изобщо не влизат в е, Европейския съюз. Един процент е, не дава никаква разлика и затова тук трябва да е, се прицелим във всички видове, а не само в конкретния запас, който е под натиск. Надявам се, че комисията ще удовлетвори това наше искане. Според мен, самият факт, че в момента водим преговори в рамките на парламента и се надявам, че ще съумеем през юни-юли да стигнем до края на процедурата с този акт, е показателно. Явлението е общо. Последната информация от тази сутрин е, че Исландия се ангажира с предприемането на определени мерки, но при Фариорските а, острови а, има пълно несъответствие с нашите изисквания. Те въвеждат квоти, които са много по-високи от необходимото и допустимото. Значи рибата направо от водата се е, праща в преработвателното предприятие на брега и оттам нататък изчезва. Веднага се е, приключва с улова. Трябва да кажем и да бъдем справедливи към Исландия, че те имат воля да ограничат а, неустойчивия улов. Накратко, и тук се съобразяваме с научните препоръки, около 1 милион тона треска е уловена са уловени миналата година. 150 е, хиляди са устойчивото равнище. Сега, в крайна сметка, рибата не признава географски граници. Затова трябва да се предвиди улов в различни води. Нормално е да се каже, че когато запасите във водите на Европейския съюз намаляват, не може други страни извън Европейския съюз безконтролно да ловуват в тях. Това е разумно би трябвало да имаме такава устойчивост а, за идните няколко години. Частният сектор в Европейския съюз е направил големи инвестиции а, с. А, нагласата, че комисията, парламентът, съветът ще защитят неговите права. Всичко това трябва да бъде изяснено днес или на малко по-късен етап. Трябва да изясним също какво означава свързани видове. Както казах, и на мен ми се иска да се запише е, риба или рибни продукти от всички видове. И освен това, ние трябва да възприем това като общо правило, без да посочваме конкретни страни, защото, както казах, феноменът е общ. А, искам да благодаря на комисията, защото а, а, ние може и да проявяваме критично отношение към комисаря, но тук се действа много бързо и знам, трябва да окажем необходимата подкрепа на целия колегиум на комисията. Това е в интерес на приемането на акта. Сега госпожа Левин и след това комисията. Uh, Аз съм докладчик в Сянка, но в случая наистина подкрепяме предложението на комисията и очакваме с нетърпение по-широк дебат на тази тема. Сега, имате ли нещо да кажете от страна на комисията? Бих искала само да благодаря на докладчика, който направи едно резюме на всички политически аспекти, на всички компоненти на проблема. Наистина тези мерки са ефективни и не могат да бъдат отнесени само за един вид или един запас. Ние предвиждаме също така мерки за привноса, т.е. като по този начин накараме от съответните страни да спазват съответните стандарти и включително да разглеждаме проблемите по-отделно. Но това наистина е един проблем, който е от огромно значение значение за всички, много важен и ще продължиме по него. Сега, благодаря ви. Минаваме към точка 20. Изменение на регламент 1185 за премахване на перките на кулите на борда на риболовните кораби. Може би има някакво изказване от страна на комисията. Thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. Искам да започна с много кратко резюме за историята на това предложение, което приехме на 21 ноември 2011 година. Това предложение беше основано и на а, големия отклик, който получихме по време на публичните консултации 5 а, и половина хиляди отговора получихме. 5500 а, отговора. А, идеята беше да се а, установи тази забрана за пер, а, премахването на перките на колите. фининг е а, терминът, който се използва за това а, премахване на перките и връщане на колите обратно на труповете на колите обратно в водата. Беше установено кои са риболовните съдове, които позволяват подобна обработка на борда. Включай, в случая, в който се позволява а, такава преработка, имаше 5% на, съобщ... съотношение на перките, които са на борда, в съответствие с останалия улов като тежест. Няма нито едно съотношение, което да се приложи универсално спрямо всички видове а, акули и спрямо всички видове за отрязване, примахване на перките. Това направи приложението на забраната много а, трудно, тъй като в момента са разрешени отделни разтоварвания в различни а, пристанища и след това инспекторите трябва да разчитат на информацията, която е в корабните дневници и да а, сравняват с теоретичната тежест, така че да установят дали този 5% но количество като съотношение се спазва. Предложението на комисията предлага да се да не се издават тези специални разрешителни, за да няма преработка на, на борда и да се разтоварват акулите с перките изцяло. Наясно сме, че това а, може да доведе до различни проблеми, свързани с работата на операторите, например съхранение а, и а, също така безопасност на борда. За това има е, една разпоредба в новото предложение, а, което, която разрешава а, екипът на борда да направи такъв срез на акулата, така че да се а, предотврати опасността на а, за проникване на перата и а, също така да се остан... осигури допълнително място за съхранение в фризерите на борда. А сега докладчика госпожа Патрао. Госп... Благодаря, господин председател. Действително, забраната за премахването на перки на кули в водите на Европейския съюз беше прията през 2003. Какво се случи след това? Комисията и парламентът през 2006 година решиха, че вече не съществува премахването на парки на коли в европейските води. Може би а, сме поели в неправилна посока. Ние се опитваме да създадем правна рамка за нещо, което не съществува, а и европейските институции са признали, че не съществува но премахването на перките на коли съществува извън Европейския съюз, например при азиатските пазари, просто като пример ще дам Хонг-Конг. 90% от изхвърления улов в Хонг-Конг е свързан с премахването на перките на коли. Тоест това е изключително разпространена практика там. Това, което всъщност ни интересува е, че европейските флоти а, имат такава забрана и ние отхвърляме това като практика на различни нива, както по отношение на свързаните с економиката а, въпроси, с околната среда, но и също от етична гледна точка. Във връзка с това какво се случва с животното. Ние трябва напълно да а, отхвърлим и да заклеймим тази практика. И ако действително е така, какво всъщност правим в момента? Какъв е въпроса? Ние говорим за едно изключение в член 4, което ще позволи на някои риболовни съдове при определени строги условия ограничително да преработват а, акулите на борда. Така че перките се отрязват от а, тялото на животното на борда на Европейския плава, а, риболовен съд. Това е което обсъждаме тук. Комисията ни казва, че това предложение проистича от консултация. Ами ако това е причината да отхвърлим това из, изключение за каква консултация говорим. Тук говорим за хора, които както нас отхвърлят и заклеймяват тази практика. Тези консултации бяха а, публични. Наясно ли са хората какво представлява премахването на перките на коли? Ако те са за това, то ние сме тръгнали в грешна посока. Наистина не разбирам каква е логиката. Единственият довод, който чух и който наистина е смислен, е трудността на проверките в момента на разтоварване. а именно въпрос свързан с това, че колите и перките се разтоварват на различни пристанища и е трудно да се провере, провери, но има механизми за подобряване на тези проверки. Не може решението да бъде, ами много е трудно, тогава ще премахнем тази практика. По този начин ние не решаваме реално проблема. Ако ние заличим това изключение, ние ще навредим на нашите флоти, които имат тази практика. Не виждам каква е логиката да се въвеждат допълнителни ограничения в дадена ситуация, само защото е трудно за проверка. Ако е трудно за проверка, ако това е проблема, нека въведем механизми за по-цялостен контрол. Комисията, парламентът и гражданите на Европейския съюз са против практиката на премахване на перки на коли и трябва да се уважи това възражение. Но излиза, че това, което се опитваме да направим е да ам, премахнем това изключение – Това е първоначалното представяне на въпроса. Няма да задълбавам заради ограниченията във времето, но има и а, други а, проблеми и въпроси, свързани с а, здраво, а, с условията на труда, за рибарите, също въпроси свързани с а, економичните, економическите аспекти. Много а, важни моменти има в този въпрос. Аз давам един общ преглед. Не мога да задълбая в подробностите, но просто трябва да се повиши информираността по този въпрос. Документът е е не е окончателен. Целта е да се повиши информираността, да се уведоми, уведомим а, за какво става въпрос, а, кои въпроси са засегнати, как можем да а, действаме вследствие на нашата позиция, на нашата решеност против премахването на парки на коли. В края на февруари предстои първо четене 27 и 28 февруари, работен документ а, на 21 март. Ще се обсъди това е като част от графика. 24-25 април представяне на проекта доклада. Изменения ще се подават до 27 април и гласуване в комисията на 30 май. както казах, ще разпространя работен документ и също така ще организирам заседание с докладчиците в Сянка, така че да можем спокойно да обсъдим този въпрос, за да видим какви са начините за подобряване на този контрол. Господин Ромера, господин Фрага има думата сега. Благодаря. Господин председателю, благодаря на комисията, благодаря на госпожа докладчика. Разискванията са много интересни. Мисля, че си заслужава да очертаем точно къде стоим. Първо, искам да приветствам инициативата на комисията. Тя е навременна и необходима. Всъщност е наложителна, според мен. Данните, които анализираме през последните месеци и години, показват именно това. Европейският съюз е един от основните региони, които изнасят перки от акули в Азия. Някои страни, особено Испания, носят голяма вина за това. Сегашното положение – не е непременно такова, че да не са възможни проверки, но те са трудни. Регламентът, уредбата е твърде неясна, двусмислена. Комисията ни казва, това е факт. Не можете да прилагате критерии на основата на коефициенти към различните средства за извършване на улов. Всъщност това, което имаме в нашия регламент, е два пъти по-високо от това, което съществува в други региони на света, да кажем Канада. Там е 5% от нетното тегло. Значи, е, очевидно се нуждаем от смислена дискусия, от преработване на правилата и от изменяване на конкретния проект. Мисля, че е, комисията върви в тази посока, че няма друга мярка, за която да може да се мисли би трябвало тази форма на улов да бъде надлежно регулирана, а, така че а, да не се допускат тези неблагоприятни последици, свързани с отстраняването на перките. Една бланкетна обща забрана е единственият начин да гарантираме, че колкото и сложни да са правилата, те ще трябва да се прилагат, да се изпълняват. И също така само по този начин ще се гарантира, економическа рентабилност. Защото тази разлика между економическата стойност на е, перките, економическата стойност на трупа, който се изхвърля, е, ми се струва необоснована. Тя за мен е необяснима. Така че, е, виждането, което ние бихме застъпвали на този етап и по-нататък, ще видим, разбира се, какъв документ ще ни предложи докладчикът, е, е в смисъл, че е, ще подкрепим проекта на комисията. От това ще се ръководим в работата си. Сега, госпожа Фрага. Да, благодаря. Не защото сме убили вълка, проблема е изчезнал. И това не значи, че след като в момента ня, не, не се сблъскваме с този проблем, можем да си правим каквото искаме. Колкото до контрола, не, не знаеме как се извършва контрола и в крайна сметка не, не сме наясно с нищо. Но това доказва още веднъж, че комисията, когато бива поставена под натиск от неправителствените организации, поддава. А, и целта е обаче да видим как да подобриме законодателството. Законодателството, такова каквото съществува, не се а, прилага правилно и стрикно. Колегата, който тук ще говори, е познава относно отлично про- проблема. И според експертите Проблемът е различен, когато става дума за различни раз, развидове акули. В Европа обаче, в европейските морета, се ловат два вида акули, които се а, ловат с влачещи се мрежи, докато в Тихи океан и в Индийско море се ловат други видове. И, както каза госпожа Патрао, Европейския съюз на практика не предприема нищо, тъй като подобен улов се извършва по-скоро от а, от от а, на, наши кораби. Ние ядеме акула от, много отдавна в нашата страна, много преди да има европейски регламенти, включително преработваме и каркасите, така че Така че, ако, ако искаме наистина по някакъв начин да се справяме с проблема, то трябва да да се занимаеме по-скоро с азиатския флот, който, в който се режат перките, а след това се изхвърлят обратно а, каркасите. Така че мен ми се струва, че нашия комисар не познава много добре положението на нещата. Лично аз смятам, че е, оценката на въздействие, извършено от Европейския съюз, е, стига до заключението, че положението такова каквото е, е в ущърп на нашия крайбрежен флот и въобще на нашия флот. ако продължава изрезването на перките, то а, и качеството на, на каркаса и на месото спада. Колкото до замразените продукти. Нека не забравяме, че на много от пристанищата, където се разтоварват каркасите, не съществуват хладилни складове и съответно се нарушава а, веригата. Да, просто няма, няма, няма, няма достатъчно хладилни складове в а, много от нашите пристанища, така че Трудно е същевременно да с... в, когато, става дума за, когато става дума за трети страни и разделянето на, на перките от каркаса на пристанища на трети страни, това трябва да стане с разрешение на властите от тези трети страни, а не винаги може да се упражни, не винаги може да се упражни контрол над това. Така че трябва да, да видим какво е най-подходящото решение, за да може законодателството да се прилага и да се спазва, като това същевременно в никакъв случай не, не се отрази на а, нашия флот, флота с а, плаващи мрежи, мрежи, които биват теглени от траулерите. Аз мисля, че проблема в момента не може да бъде решен. По-скоро ми тря... смятам, че трябва да се размислиме проблема, да помислим по проблема, за да можем да обсъдим това много по-интересно по интересно по по Господин Дейвис, беше описан като интересен дебата, но според мен той е познат. Преди 8 години си го спомням аз същия диалог тогава неправителствените организации тря... казаха, че трябва да се а, разтовари цялата акула, а тогава комисията казваше не, не, не и а, изложи много от аргументите, които току-що чухме от госпожа Патрао Невес, но след това пък а, те казаха не сме прави, така е, трябва да се разтовари цялата акула, не работи а, схемата. Защо не работи? Защото хората мамят, защото не дават а, точните данни, тъй като могат да се генерират много приходи от продажбата на перките. Наистина трябва да а, имаме повече усилия спрямо контрола, тъй като е много труден контрола. Разбира се, тук става въпроси за научен а, дебат госпожа Фрага казва, че колите не са а, в толкова лошо състояние като вид. Аз с удоволствие мога да кажа, че не съм имал срещи отблизо с а, коли, не сме близки, но знам, че те се размножават изключително бавно и разглеждаме и докладите и там комисията казва, че популациите а, на акулите са заплашени, под заплаха заради практиките, свързани с, с осранянето на перките и така нататък. Надявам се, че комисията ме слуша в момента, защото наистина трябва да сме а, обосновани върху научните факти и а, по този начин да, да сме задравили нашите а, аргументи. А сега, ако предприема един по-екологичен подход, а, бих казал, че а, трябва напълно да се забрани а, премахването на парки на коли, но а, не мисля, че това скоро ще се а, случи, но все пак трябва да поемем а, в тази посока. Комисията, заповядайте. Няма да задълбя, задълбавам в а, научната дискусия и доводи, но съвсем накратко ще спомена, че данните по двата вида акули, които се а, ловят от Европейската флота не са а, много висококачествени, нямаме, липсват много данни и ние сме наясно, че варира а, популацията на тези акули в зависимост от областта. А, и искам все пак обаче да се върна на някой от отго... въпросите и да се опитам да отговоря на четиримата депутати, които се изказаха. На първо място правилото от 5%, което фигурира в регламента, то отразява 5% като правило в комисията за опазването на акулата и организациите, които контролират областта и където се извършва риболова от много от испанските и португалски риболовни съдове. Там се казва, че перките на коли не трябва да надвишават 5% от цялостния улов, без да се посочва изрично да, за какъв вид а, тегло става въпрос. в а, Европейската комисия в нашето предложение сме избрали а, по-малката като тежест, което би позволило по-малко тегло. А, в един от начините за изчисляване на това а, тегло се а, изчислява а, теглото спрямо част от а, а, разтоварените по-късно от риболовния съд а, органи на акулата. А, и това е принципът, по който се изчисляват 5% в а, а, и Комисията за опазване на кулата в Средиземноморието и а, Комисията бе призована да се намеси в полза на тези риболовни съдове, доколкото си спомням испански а, съдове ставаше въпрос, защото а, те а, са били спрени за това, че нарушават а, въпросното правило на тези пристанища, на които са се опитвали да разтоварят своя улов. И така, във връзка с тези 5%, ние решаваме проблема за европейската флота. В допълнение, в момента от 2009 година насам, само Испания и Португалия продължават да издават подобни е, такива специални разрешения. Други държави членки, които в миналото са издавали подобни разрешения за преработка на борда, доброволно преустановиха издаването на тези разрешения Обединеното кралство, Германия и Литва. Явно тези държави членки са намерили начин да се справят с проблемите, които проистичат от а, разтоварването на пристанища на трети страни без необходимите м, уреди. Освен това, миналата седмица Тайланд е една от държавите, които ние обикновено обвиняваме за отстраняване на перки и а, коли, прие законодателство и сега всички тайландски риболовни съдове трябва да разтоварват изцяло напълно а, непокътнати акулите. В други държави, сред които Съединените щати, а, има политика от години насам и а, други в различни международни комисии обсъждат подобни възможности за политиката. Това е а, обща тенденция, това не е нещо провокирано от а, а, неправителствени организации. Е, това е една политика, която а, виждаме като тенденция в регионалните организации за управление на револова. И ако това предложение бъде прието, от съвета и от парламента, тогава ще можем да подкрепим и други страни, като Европейски съюз, можем да а, окажем тази подкрепа в международните форуми за а, въпросната посока. Госпожо Потрало, заключение. Аз зададох конкретен въпрос на комисията, но не чух отговор. Този проект дойде при мен за консултация и аз ясно запитах кой а, е, участва в тази консултация. Хората знаят ли какво става? Ние всички сме против махането на перките. Но хората, които са участвали в допитването, са били против? Дали са били против е, е, отстраняването на перките или са имали друга позиция? Що се отнася до поставените въпроси? Аз не навлязох в детайли на различните теми, които трябва да обсъдим. Защото разбирам, че много бързаме, а темата е деликатна. Затова нямаше как да се спра на всеки важен въпрос. Това трябва да се направи спокойно, и трябва да държим за тази цел документите в ръце. Разбирам, че е, хората не винаги са наясно с научните данни. Ние тук обаче имаме отговорност да вземем решение на основата на информация, която е максимално изчерпателна. Тези данни могат да бъдат получени. И тогава можем да проведем е, заседание, да направим работен документ, да чуем аргументите на комисията, на съвета и е, да изработим предложение, е, което да получи консенсус. Естествено, че трябва да има по-добър контрол, по-качествени проверки. Ако това бе стандарт за всички риболовни предприятия, е, не би било лошо инвеститорски средства също да постъпят в извършването на тези проверки. Имам предвид да се проверява дали се режат перата, перките или се върши нещо друго, което е незаконно. Мисля, че трябва да направим системата на контрол такава, че да гарантираме недопускането на отклонения от предписанията. Европейският парламент през 2006 година и комисията също заявиха, че няма рязане на перки и на кули в Европейския съюз. Трябва много да внимаваме какво правим, защото 2006 година сме казали именно това, сега като че ли малко се отмятаме. Естествено, че сме длъжни да изпълним очакванията на хората към нас. Благодаря, госпожо Патрао. Ще имаме време да се върнем на този е, въпрос, на тази тема и комисията ще може да отговори на зададените питания. Няма разни. А, е, сега, за а, е, заседанието на координаторите. А, е, имате а, копие от а, решенията от 24. ти Следващо заседание е 27, 28, 29 февруари. Благодаря на всички, включително на преводачите. Това бе първото ми заседание като председател, много дълго заседание. Прекратявам заседанието до следващия път.